При закрити врата с тайно гласуване бе решено господин Васберг да бъде предложен за утвърждаване като член на Сметната палата. И сега искам да премина към следващата точка от дневния ни ред. Мандат за тристранната среща във връзка с проекто бюджета за 2012 година Докладчикът е господин Кацимаркакис. Той иска да добави нещо в самото начало. Имате думата. Благодаря. Исках само да ви кажа, че изменение номер 8 на господин Коцолино е отменено. И искам да взема думата по изменение номер 10. то също трябва да се смята за отпаднало, ако първата част на девето изменение се приеме. Става въпрос за изменението на господин Каталин. Значи в този случай десето ще отпадне. Поне така ми се каза. Обръщам се отново към секретарията. Секретарията кима, така че явно е така. Ти стаят Много благодаря. Нека да започнем сега. Можете да кажете някои думи, господин Гер, в началото. В работната група на социалистите и демократите, когато се подготвяхме, решихме, че третото изменение на господин Балцитис а, трябва да бъде оттеглено. И ще подкрепим а, предложението на госпожа Макавей. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több észrevétel. Благодаря. Ако няма други бележки, нека да започнем с гласуването. Започваме с шесто изменение. Гласувайте. Лазарома Савазащ. Прекратете гласуването. Módosítójavaslat 13 eh, támogató szavazat mellett egy 13 за, един въздържал се. Приехме това изменение. Седмо изменение, моля гласувайте. са Савазащ. Прекратете гласуването. 20 за. Единодушно. Приема се. Осмо изменение бе оттеглено от а, господин Коцолино. Девето изменение, разделно гласуване, първа част. Моля, гласувайте. Лезарома Савазащ. Прекратете гласуването.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 И така, десето изменение пада. Преминаваме към 11-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Изменението е отхвърлено. 16 против, 4 за. 12, 13, 14, 15 и 16. Можем да гласуваме заедно. Ще направим гласуване на блок. Поне така предлага секретарията. Ако никой не е против, нека гласуваме анблок 12, 13, 14, 15 и 16. Моля, гласувайте. Лезарома Савазащ. Прекратете гласуването. Приемат се всички тези изменения. 19 за, 1 против. 17 изменение. Моля, гласувайте. защо. Прекратете гласуването. 11 за, 9 против. Приема се. 18-то изменение. Гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 1 въздържал се. 20 изменение. Гласувайте. Прекратете гласуването. Петнадесет против, 4 за, така че се отхвърля това изменение. 20-то изменение, моля гласувайте. Прекратете. 4 за, 16 против. Отхвърля се. Първо изменение. Гласувайте. Прекратете гласуването. 17 против, 2, 17 е, за, извинете, 2 против. Одобрено е. Второ изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 20 за. Одобрено. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Thank you. Прекратете. 3 за, 16 против. Отхвърля се. Пето изменение. Гласувайте. Прекратете гласуването. 13 за, 8 против. Одобрено. И сега окончателно гласуване по, целия, по цялото становище. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 2 против. Становището е одобрено. Поздравявам докладчика господин Кацимаркакис. Бачите Сур is szavazott, tehát akkor 21. Господин Балчитис трябва да бъде преброен също. Как гласувахте всъщност? За зали гласувахте или против? Добре. И тогава 20 на 2. 20 за, 2 против. Докладът, както казах, е одобрен. Уважаеми колеги, преминаваме към край на електронното гласуване. И сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Става дума за специален доклад номер едно на Европейската сметна палата Подобрило ли се е предоставянето на помощ следствие на извършеното от комисията, прехвърляне на отговорността по управление на външната помощ от централните и служби към делегациите? Става дума за един специален доклад, номер едно от 2011 година. Ще обсъдим проекта за становище по отношение на този специален доклад доклад. И сега давам думата на господин Карел Пинкстен. Не. Не. Първо ще чуем нашия докладчик. Затова давам думата на докладчика Калфин, за да представи на колегите своя доклад и след това ще чуем господин Пинкстен. Имате думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Този доклад касае едно решение, взето в началото на 2000-та година, а именно предоставянето на повече правомощия на делегациите в трети държави, делегациите на Европейския съюз, Става въпрос за правомощия, свързани с вземането на решение и изпълнението на бюджета, свързан с помощта за развитие. Процесът бе въведен за периода 2002-2004. Сметната палата взе решение да провери, да контролира начина на работа на системата, след като тя е работила няколко години. Искам да спомена, че междувременно е, имаше промяна в делегациите на Европейския съюз в различните държави. След Лисабонския договор представителните служби представителствата се превърнаха в делегации на Европейския съюз. Промени се и структурата в Брюксел с създаването на дипломатическата служба и сливането на две генерални дирекции, Генерална дирекция развитие и Европейт. Новата дирекция се казва Генерална дирекция ЕЙТКО сътрудничество за развитие. Това са промените, които настъпиха вследствие след е, въвеждането на тази система за прехвърлена отговорности. Доклада извър... обхваща един период 2009-2010. Искам да благодаря на господин Пингстен, автора на доклада за подробният анализ на всички практики, които се предлагат от делегациите на Европейския съюз. Докладът е много подробен и ясен, дават се ясни препоръки в него. Господин Пинсен ще не запознае с подробности, но принципно в доклада се казва, че прехвърлянето на отговорности е дала положителни резултати, подобрила се бързината, качеството, финансовото одобрение, управление. Същевременно Остават много възможности за подобряване на всички тези елементи, именно качеството на помощта, финансовото управление, управлението на човешките ресурси в делегациите и така нататък. Това са препоръки, които сигурен съм трябва да бъдат взети предвид, за да се продължи процесът по прехвърляне на отговорностите към делегациите и за по-добро изпълнение на бюджета. В доклада се поставя акцент на три елементи бързината на предоставянето на помощта, подобряването на качеството на помощта и финансовото управление. Като цяло, доклада дава много добра основа на комисията да предприеме допълнителни мерки за да подобри всички тези аспекти при предоставянето на помощ. Като се отчита е, извършеният напредък, е, се казва, че комисията трябва да подобри процедурите за оценка на качеството на проекти, които се финансират, за да се увеличи качеството на помощта и да се намали броя на работещите проекти. Това е много важен за мен въпрос. Е, не само от бюджетна гледна точка, именно освояването на средствата, а и гледна точка на резултатите, последиците от помощта, която се оказва чрез европейския бюджет. Съществува практика да се назначават е, местни консултанти, тази практика трябва да се насърчава, за да може да се следи напредъка на проектите, изпълнението на проекта, последствията от проекта, резултатите. Това е процес, който трябва да следи не само от бюджетна гледна точка, но и от гледна точка на постигането на реални видими резултати. Комисията трябва да предприеме мерки да избегне съществуващите слабости в е, надзорните и контролни системи, най-вече на нивото на делегациите, по-конкретно системата за вътрешен контрол трябва да се подобри, както се казва в доклада, трябва да се редат известни насоки за делегациите. Има сериозен проблем с служителите, а именно голямо текучество в Генерална дирекция сътрудничество за и развитие. времено в делегациите няма достатъчно специалисти по помощта за развитие. В отговор комисията каза, че те не носи отговорност за това, тъй като дипломатическата служба управлява и назначава повечето служители на делегациите. При все това смятам, че комисията заедно с дипломатическата служба трябва да намерят начин да осигурят е, необходимия капацитет като човешки ресурси. Управлението на помощ е много специфична задача и трябва да има хора на място, които да са добре запознати с организацията и изпълнението на този процес. Споменах за системата за вътрешна отчетност и контрол – Системата за вътрешна отчетност е много важна. Важно е да се дава информация за постигнатите резултати. Има една практика, която се препоръчва на делегации, за да подобри ефикасността на средствата. Това е въпрос, който обсъждахме, когато обсъждахме и външния мандат на Европейската инвестиционна банка. Става въпрос за следното. Доколкото е възможно да се насърчава практиката за местни консултации преди да се финансират проекти в съответната държава. Местно допитване до местните заинтересовани лица. На последно място, за да се постигне синергия, много важно е комисията да работи по-добре с експерти от държавите членки в тази сфера, най-вече посолства на държавите членки в различните държави. А също и органите в държави членки, които се занимават с помощта за развитие. Трябва да има по-добро сътрудничество и координация с работата, която върши Европейската инвестиционна банка. Това е въпрос, който се обсъжда в парламента. Обсъждаме външния мандат на Европейската инвестиционна банка. Тези две неща трябва да бъдат обвързани, именно работата на комисията и работата на банката, тъй като много проекти позволяват съчетаването на държавни средства и кредити от банката. Така че този въпрос трябва допълнително да бъде разгледан. Свършена е известна работа по него вече, но положението съвсем не е идеално все още. Това са основните препоръки, които искам да сведа до вашето внимание. Искам да благодаря още веднъж на Сметната палата и на господин Пингстен, който представи много изчерпателен доклад. Искам да благодаря на комисията за отговорите, които е дала на доклада. Благодаря на господин е, Калфен за изказването. Ще дам думата на Карл Пингстен, компетентният член на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Преди да представя този специален доклад, искам да кажа две неща. Първо да ви благодаря за това, че ми давате възможност да представя този специален доклад по, за деконцентрацията. И второ, слушах с много внимание и искам да поздравя вашия докладчик. Прочетох работния му документ. Според мен, действително, този документ е с отлично качество. За това специални поздравления на вашия докладчик господин Калфин. Много често какво правят депутатите? Всъщност ми отнемат думата от устата. И въпреки това ще се опитам да представя този специален доклад пред вас, като се опитвам да не повторя това, което вашия докладчик вече ви каза по деконцентрацията. Ще започна с очертаване на фона на общата картина. И след това ще кажа няколко думи за това какво е намерила сметната палата и накрая някои бележки за края. Обстановката, която спомена докладчик, този процес се реализира през 2002-2004 това е всъщност втория специален доклад на Сметната палата. Първия от 2004, когато процесът на прехвърляне на отговорности към делегациите все още не бе приключил. Така че сега за първи път съда извършва одит на този процес, след като той вече е приключил преди повече от 5 години. Защо палатата поиска да извърши одит на прехвърлянето на отговорности към делегациите? Поради няколко различни причини. Първо взима се предвид периода, който е изминал след прехвърлянето на основните отговорности към делегациите. На второ място, заради предстоящото създаване на дипломатическата служба – и също така трябва да споменем, че 80 на 100 от помощта, която се управлява от комисията, се реализира чрез системата на прехвърлени отговорности. Както докладчика правилно отбеляза, три бяха основните акценти. Бързината на предоставената помощ, качеството на помощта и трето процедурите за финансово управление. Дали те са надежни или не. Относно констатациите за бързината, качеството и надежността. Относно бързината, както каза докладчика, Комисията успя да задели и да отпусне повече помощни средства след приключването на процес на прехвърляне на отговорности. Избегнаха се процесите, проблемите, които съществуваха преди реализирането на процеса. Споменахме обаче, че може да се ускори допълнително бързината при все това можем да констатираме, че скоростта на на помощ определено бележи напредък. Толкова за бързината. Относно финансовото управление, има явни подобрения на процедурите. Третия момент – качеството на помощта. Тук положението не е толкова ясно, колкото по предходните два момента. Има индикации, че качеството на предоставената помощ се е подобрило. Констатираме обаче, че системите на Комисията за оценка на качеството на помощта не позволяват да придобием цялостна картина за изготвянето на окончателни заключения. Палатата посочва ограниченията на системата, използваната от комисията, системата за ориентиране към резултатите, мониторинг. Има какво да се направи по подобряване на качеството според палатата. Правим следните препоръки. Делегациите извършват оценка на ефикасността на всички проекти. В последващата оценка на комисията трябва да се включва оценката на количествени показатели, които да почиват на количествени индикатори. Управлението от страна на комисията. Тук бяха очертани три области. Наблюдението, управлението в система за профилирани отговорности. На второ място подпомагащите функции на централните органи. И на трето място проблем свързан с човешките ресурси. В доклада се препоръчва да се решат проблемите в тези три области. Ще започна с наблюдението, отчетността и оценката. Наблюдението на ниво делегации трябва да се извършва системно в рамките на една цялостна система, стратегия за наблюдение на всяка делегация. Смятаме, че системата за вътрешна отчетност трябва да акцентира повече върху резултатите, които се постигат с помощта. И на последно място, що се отнася до създаването на дипломатическата служба, новите правни разпоредби за отчестност на работите на делегациите трябва да се прилагат на практика. Попомагащата функция на централните органи Както е бе споменато в началото от докладчика, На деца е високо текучество на слушателите в Европейт. Този проблем трябва да се реши. И на второ място трябва да се дадат по-добри насоки за политически диалог. Защо? Това е важно, защото в контекста на бюджетната подкрепа политическия диалог се превръща в важен въпрос. проблемите, свързани с човешките ресурси. Важно е най-добро разпределение на съществуващите човешки ресурси в рамките на системата с нулево увеличение на човешките ресурси. През 2007 година, както знаете, комисията по ангажимент за 0% увеличение на човешките ресурси до 2013 за период от 6 години. На фона на това трябва да се осигури най-добро разпределение на човешките ресурси. Този въпрос придобива първостепенно значение. Тези ресурси трябва да се оползотворят възможно най-добре. Това е посочено и в доклада. Правим две препоръки в тази насока. Важно е комисията да анализира сегашното използване на човешки ресурси, за да може да се направи така, че служителите да са разпределени там, където има най-голяма нужда от тях, тъй като тези ресурси са ограничени. На второ място, препоръчваме на комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да намали областите на интервенция, в които активни участва и да се позовава на опита на трупан самите държави членки. И така стигам до последните забележки. Искам да благодаря на докладчика за поздравленията, които изказа. Аз ги приемам, приемам ги от името на членовете на екипа, които работиха по документа. Също така не мога да завърша моето изказване без да спомена положителното отношение, което прояви комисията по време на одита, за което искам да благодаря на нейните служители. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Пингстер. Заповядайте за изказване по специалния доклад на госпожа Геслер. Благодаря, господин председател. Аз също взимам повод от казаното на господин Пинкстен. Този доклад един от малкото, който се занимава с деконцентрацията и тази реформа. Доклада се занимава с функционирането именно на тази е, реформа, с деконцентрацията след нея. Аз съжалявам, че не се дават обаче повече конкретни данни. Говори се основно за помеща. Добре, защо не? Но какви са били усилията за помощта? Какво се е целяло и какво се е получило? Какви са резултатите? Освен това, разпределението на персонала по посока на делегациите не е дадено с цифри. Много ми се искаше да прочета цифри. Например, на страница 10 от специалния доклад в немската версия ви посочва една таблица. Там има преминаване е, на е, хора от е, делегациите към централната част и от централната част към делегациите. И в тези трансфери се забелязва бюрокра... бюрокрация, много тежка бюрокрация. Виждат се човек от дни, но не се разбира какво точно е извършено. И мисля, че тук наистина трябва да благодарим на Сметната палата за тази таблица, но ние трябва да погледнем малко по-задълбочено на тези данни. Сега, Девко продължава да разполага със същия брой служители 2500. И това не е малка цифра. Затова искам да знам Какви са били първоначалните надежди, когато е започнало това преразпределение, когато е започнала деконцентрацията? Дали наистина тези надежди са се материализирали по някакъв начин? Това са моите въпроси. Виждам сега, че има 136 делегации. Мисля, че има нещо произволно в разпределението на персонала. Персонала не отговаря на обема на управляваните фондове. Има делегации, например, с 500 човека, а други с 60 души за около същия обем управлявани фондове. А понякога дори при много деликатни ситуации. Струва ми се просто, че не са оправдани тези цифри и вероятно ще се наложи едно ново преразпределение на персонала. Струва ми се, че се намесва тук престижа на някои от делегациите, които искат повече персонал. На мен ми се иска да разбера какви са критериите на деконцентрацията. И Сметната палата може би би трябвало да каже какво мисли по този въпрос. Става въпрос именно за престижа на някои от делегациите и преразпределенето на човешкия ресурс. Сега по бюджетните аспекти. Аз благодаря отново, но искам да повторя това, което господин Калфин каза. Европейския съюз преразпределя собствен бюджет в развиващите се страни, но всъщност не разполага с достатъчно квалифициран персонал, за да може да проследи е, тези финанси. Как ще действаме за в бъдеще? Как комисията възнамерява да проследява тези суми? Това е много сериозен въпрос и ми се струва, че наистина не взимаме този въпрос достатъчно на сериозно. Сметната палата ще трябва наистина да задълбочи тук нещата. Какво се случва с обучението на сътрудниците, така че правилно да се разпределя тази финансова подкрепа. Освен това е много интересно да се разбере какво става със сътрудничеството с банката, Европейската банка за инвестиции. Защото по места има огромна разлика в е, е, персонала, Какво възнамерява да, напра... да прави комисията, да управлява фондовете на е, инвестиционната банка? Или не? Мисля, че това е много интересно. Не намирам количествени показатели за подобряването на помощта. Наистина има опити. Има опити да се намерят някакви такива цифрови данни – но колко проекта са успешно приключени и колко не? Наистина говорим за 11% през 2004 и повече през 2009. Обаче каква е тенденцията? Кои са показателите, които могат да ни дадат представа за развитието на е, ситуацията? Освен това, каква е устойчивостта, каква е продължителността на тези проекти? ефективността също изглежда не е, е, подобрена. И как ще оценяваме за бъдеще тази ефективност? Дали не трябва да намерим някакви такива количествени показатели? Знам, че съм прекалено критична в бележките си, но разбирам също, че става въпрос за една гигантска реформа и в следващите години тази гигантска реформа ще продължи с възникването на службата за външно действие. И затова искаме да насърчим Сметната палата да продължи със същия ентусиазъм и с повече конкретни цифри, които да може да ни представи. Благодаря. Благодаря за изказването. Има ли други желаящи за думата? Ако няма, искам да попитам комисията дали иска да вземе думата. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на Сметната палата за отличния доклад и за работния документ на докладчика господин Калфин. Бих казал, че доклада на Сметната палата всъщност потвърждава нашите собствени анализи и е съвсем навременен. Нашия комисар наистина сега стартира размисъл по реформите. Освен това в началото на годината също се наложи да започнем анализи с създаването на новата генерална дирекция, е, в която са след и двете дейности и с новата служба за външно действие. Но освен това нещо допълнително, което не беше показано, че има нови отговорности на тази генерална дирекция, спрямо персонала в комисията, който се занимава с осъществяването на политиката за развитие в комисията. За първи път тази комисия ще се занимава и с персонала на място, който ще прилага тази политика. Благодаря за препоръките и в двата документа имам няколко бележки. Във връзка с финансовото управление от 2002 насам. Постоянно сме подобрявали системите за надзор. Сметната палата отбеляза в последния доклад, че има съвсем незначителен процент грешки. Това е пример за напредъка, реализиран през последните години. Защо се отнася до качеството от 2002 насам? Успоредно с това ние въведохме, успоено с деконцентрацията, въведохме система за управление на качеството и може би това обяснява е, тези трансфери на персонал между е, централната структура и делегациите, защото имахме нужда от персонал, който да да въвежда и да, да изпълнява е, те указания разполагаме с достатъчно системи за мониторинг за проектите и основното в случая е измерването на резултатите. И това е залога днес, това е предизвикателството в момента. Във връзка с управлението на човешкия ресурс, отбелязах си преди малко, за новата дирекция. Тя всъщност днес управлява пряко човешкия ресурс днес и мисля, че ще може наистина по-добре да се справи с отношението между потребностите и ресурсите с нулева ставка на нарастване на човешкия ресурс. В такава ситуация ние решихме да анализираме какво е натоварването чрез е, неизпитани методи и се надяваме, че ще получим резултат до ноември месец. Това ще ни позволи да въведем един многогодишен план за преразпределението на персонала там, където наистина е най-необходим. А сега във връзка с, с поделянето на натоварването с държавите членки. Това е изключително интересен въпрос. Работим по този въпрос. Вярно е, че за да танцуваш танго трябва да сте двама. Генералната дирекция не може да го прави сама, но има сериозен напредък от 2002 насам. Приехме заедно с държавите членки кодекс за поведение. И има напредък, но е вярно, че трябват допълнителни усилия, за да можем да разпределим по-добре задачите и функциите, за да може работата да се върши по-ефективно. Сега във връзка с а, а, смесването между заемите и даренията. Комисията е напълно съгласна с бележките на Сметната палата в тази област. Ангажирани сме вече от няколко години по тази посока с създаването на инфраструктури, например с фондовете за развитие и с създаването а, на инструмента за съседство, ние възнамеряваме да развиваме този инструмент, ако наистина постигнем съгласие за следващата финансова перспектива, но във всеки случай този инструмент ще бъде подчинен на политиката за развитие. В заключение искам да повторя благодарността си. Ние споделяме анализа на Сметната палата и възнамеряваме да въведем препоръките, направени от нея. Благодаря. Tisztelt Bizottság, köszönöm Bagűr úr hozzászólását. на комисията за нейното изказване. Заповядайте. Комисията не отговори на моя въпрос. Megkérdezem Pinkston urat, hogy по отношение на вашия въпрос, искам да питам господин Пингстен, иска да даде отговор? Може да даде отговор на въпроса, който зададе евродепутата. След това ще помоля господин Калфин да направи обобщаващо изказване. Благодаря, господин председател. Аз съм много доволен от бележките на госпожа е, Кеслер. Мисля, че действително тя посочи същинските проблеми. В специалния доклад можете да намерите анализ на резултатите от одитите и ще намерите и препоръки. Но естествено, Европейската сметна палата ще наблюдава проследяването на тези препоръки. Аз много се радвам, че наистина доклада е много добре прият и от комисията от парламента, но ние наистина ще проследим до каква степен това, което препоръчваме, наистина ще бъде въведено от комисията. И мисля, че госпожа Кеслер в случая е напълно права. Няма да повтарям всичко това, което тя каза, но що се касае до персонала, да, трябва да се направят някои неща, дори и с службата за външно действие. Има още работа. Сметната палата не е политическа институция, както парламента, не е и като комисията, всъщност то зависи до някъде от комисарите в случая, но аз посочих в обобщението си, че като европейски данакоплаци можем да поискаме комисията да се свърже с държавите членки, да започне диалог с тях, когато става въпрос за разпределение на работата. Госпожа Кеслер питаше защо има толкова много персонал в определени делегации, в други не. А ние всички знаем, че обемът на делегациите е различен. И тук наистина трябва да се поработи. В таблица номер едно виждате разпределението на отговорностите. Там наистина се показва ясно какъв е проблема. Това е цяла една страница. Сега, аз тук няма да използвам думата бюрокрация както тя, но мисля, че госпожа Кеслер правилно е забелязала проблема. Сега, що се отнася до количествените показатели. Това е много важно, но в доклада заключенията са ясни. По отношение на бързината на помощта също заключенията са ясни. Но в моето обобщение споменах, че що се отнася до качеството, за бъдеще мисля, че ще бъде възможно да се покаже количеството на помощта, която се предоставя. Вие всички знаете тук, че Европейския съюз, макар че може би излизаме малко от рамките на Европа, но все пак Европа на ниво помощ е номер едно. Значи тук не става въпрос за дреболии. Ние сме номер едно за помощта към третия свят и хуманитарна и друга помощ. Затова ми се струва, че можем да искаме, но комисията прави усилия в тази посока. Можем да искаме да се измерва количествено нивото на качеството на помощта. И дали има подобряване на качеството на помощта. Мисля, че както вие подчертахте, има какво да се направи в тази посока. Във всеки случай ви благодаря за изключително правилните коментари, добре осведомените коментари, които направихте. Благодаря. Az észrevételeket megadom a szót Káfén úrnak, aki a munkadokumentum elkészítője. Господин Калфен, нямам какво да добавя. Докладът е много добър. В него ясно се представят съответните препоръки. Реакцията на комисията е положителна, т.е. тези препоръки се приемат. Включително и по линия на документа, който спомена представителя на комисията и плановете, които тя е изготвила за подобряването на качеството на целият процес за предоставяне на помощ за развитие. Не трябва да забравяме, че тук говорим за доста общи въпроси и много често с тях създават прецеденти и отговорите не винаги са ясни. Например, в контекста на качеството на помощта, нещо, което определено трябва да бъде взето предвид, В доклада на Сметната палата е господин Пингстен ясно заяви, че трябва да има по-добри количествени измерения за качеството на тази помощ, но положението не е толкова ясно. Когато говорим за помощ за развитие, не може всичко да представим в цифрово изражение. Това не означава, че не трябва да полагаме огромни усилия в тази сфера, Когато работи по качествените критерии и параметри, добре комисията да представи системата, която предвижда и за допълнително подобрение на качеството. Относно координацията между различните институции на Съюза, в този случай дипломатическата служба и комисията, знаем, че този процес още не е приключил. все още предприемаме действия, които в крайна сметка трябва да доведат до по-добра координация между различните институции. Говорим за сътрудничество между държавите членки и външните донори на помощ за развитие. Това е абсолютно необходимо. Както каза господин Пингстън, ние сме номер едно донор на помощ за развитие, но Не трябва да забравяме, че е, тук актуални са и други въпроси, като прозрачността и ефикасност на помощите за развитие. Е, въпроси, които трябва да бъдат взети предвид в работата ни с другите институции. Оценя казването от госпожа Греслер, мога само да се присъединя към това, което каза тя а именно за увеличаването на помощта, увеличаването на паричните средства върви ръка за ръка с повишаването на контрола. В доклада на палатата виждате, че ясно обележат спад неработещите проекти. Даже и по линия на освояването на средствата имаме ясна положителна тенденция. Остава да изчистим въпросите с качеството и резултатите от помощта. Но пак искам да предупредя, че не трябва да имаме свръхголеми очаквания и да се опитваме да намираме цифрово изражение на абсолютно всичко. Очакваме с нетърпение да видим това, което ще предложи комисията. Подкрепяме това, което каза господин Пинксен, че това е въпрос, който трябва да се следи и в бъдеще тъй като касае проблеми, които надхвърлят границите на някои конкретни технически въпроси, които се засягат в други доклади на Сметната палата. Финур, е, Благодаря на господин Калфин. И така стигаме до края на тази точка от дневния ред. И стигаме до последната точка за днешния ден. Тук имаме специален доклад на Европейската сметна палата, две от 2011 година за проследяване на действията, предприяти в изпълнение на препоръки от специален доклад 1 от 2005 относно управлението на Европейската служба за борба с измамите. Аз съм докладчик по въпроса за парламента. Така че сега ще се изкажа не като председател, а като докладчик. Давам си думата, с други думи, и преминавам към, по съществото на въпроса. И така, Уважаеми колеги, преди всичко, преди да премина към любезности от прекален мащаб, искам все пак да благодаря на господин Галега от Сметната палата, който всъщност излезе с този специален доклад, който е отличен по своето качество. Освен това, искам да благодаря и на представителите на Европейската комисия и на ОЛАФ, които те слушат нашата дискусия. Би могло да се каже, че за пети път се подготвя специален доклад от такъв тип и винаги след това трябва да мине определен период, за да може да се разглеждат различните въпроси или препоръки, описани в един такъв специален доклад. Ако сметната палата подхожда сериозно, ако наистина тяхната политика е да разследват на всеки 5 години този нов орган, то това е чудесно. Ако пък е някакво съвпадение, отлично съвпадение. Така или иначе, смятам, че е правилно да оценим работата на една такава важна институция като Олаф от време на време. Първоначалният специален доклад имаше 17 препоръки, които могат да бъдат разделени на три категории. Най-важният въпрос беше свързан с укрепване на разследващата функция на ОЛАФ и как ОЛАФ може да повиши своята ефикасност и да покаже, че е, разследванията, които води, са успешни. На трето място ставаше дума за слабостите в управлението на Олаф. Те са описани в първия доклад и тук се говори за превземане на мерки по отношение на тези слабости. Моят доклад или работен документ всъщност признава ра... мястото, извинете, на работата на Олаф, извършена след първия специален доклад. Трябва да подчертая, че 5-6 години след идентифицирането на проблемите, колегите от Олаф са успели да ги разрешат, да повишат качеството на работата си. Направили са две генерални дирекции разследвания, преди беше само една. Увеличили са броя на разследванията на място, Възползват се по-добре от софтуер, въвели са система за управление на времето, пак софтуерен продукт. След това, трябва да кажа, че са намалили броя на временно назначените си служители. Смятам, че всичко това са управленски резултати, които се основават на първич, първоначалните, извинете, препоръки в първия специален доклад на Сметната палата. Вторият специален доклад на Сметната палата всъщност отбелязва, че от тези 17 първоначални препоръки, 14 а, са били взети предвид от Европейската комисия и разбира се от Олаф. От тези 14 препоръки, които според комисията и Олаф са полезни и които ще се работи. Има само три, които са напълно приложени и изпълнени в работата на Олаф. И така, намираме се през 2011 година, имаме много полезни препоръки и три четвърти от полезните препоръки всъщност до известна степен се оказват пренебрегнати. Този работен документ излиза с 9 препоръки. Нямаме много време. Документът ви е предоставен от доста време и затова не искам да влизам в подробности, само ще спомена с трите най-основни момента. az OLAF tevékenysége során az átlagos nyomozati idő az továbbra is a... Най-важният проблем според мен е, че средната продължителност на казусите е над две години. Тук няма подобрение по отношение на средната продължителност на разглежданите случаи. Това бе отбелязано и в предишния доклад. Следващия. Само 37% от времето на Олаф отива за разследвания, което също е много нисък процент и трябва да се засили. Тоест да има повече разследвания. Следващата препоръка – Следващата препоръка е свързана с времето, което отива за първоначалните следствени действия. Продължителността на времето за разглеждане на идваща информация се е удвоило от 3 месеца и половина на малко над 7 месеца. Това се дължи на едно общо удължаване на сроковете за разследване, но в случая аз говоря само за оценка на подадена информация, не говоря за разследване. Тоест, вече по време на тези 7 месеца текат някакви следствени действия, без въобще да има някаква гаранция, която по принцип се дава, когато вече има официално разследване. Третата ми препоръка и е отново тя е взета от а, доклада на Сметната палата, е, че няма независим механизъм за контрол и има и процедурни проблеми. Поправянето на всичко това е в ръцете на съвета и комисията. Законодателната работа трябва да бъде извършена, за да се създадат правни норми, без да се обнови рамката, няма голям шанс да имаме подобрение. Дами и господа, отново искам да поблагодаря на господин Галея за работата му и да приветствам представителите на Олаф Сега ще дам думата за изказвания. Дойдем от Галея Урна аз Европа и сам всеки летике. Господин Галея е прав. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. От името на Сметната палата бих искал да изразя колко високо ценим факта, че сме поканени тук. Това ни дава възможност да споделим констатации на извършена работа в този последващ доклад пред вашата комисия. Първоначалният доклад, доклад от 2005 година имаше 17 препоръки, които се занимават а, с функциите и действието на ОЛАФ. Всъщност точно по тези препоръки Сметната палата извърши своите одити. Освен това, бих искал да подчертая, че резюмето в доклада на колегата докладчик е отлично. То резюмира основните ни констатации – ние изчетохме този доклад и се намирам и всъщност сме напълно съгласни с вашите бележки и коментари, както и с препоръките, с които излизате вие за включването на тези бележки в а, освобождаването от отговорност на комисията за 2010 година. Искам също така да се възползвам от тази възможност а, да благодаря и на аудиторите, които подпомогнаха изписването на този доклад. С палатата, може би, постоянно се занимава с критичен анализ на управлението на Олаф и искам да кажа, че го правим, защото сме убедени, в значимостта на Олаф, в значимостта на работата на тази институция. Ние ценим високо работата на служителите на Олаф. Не искам а, да отнема много време. Докладчикът вече спомена как се прилагат препоръките от 2005 година. Голямата част от тези препоръки се прилагат, разбира се, в различна степен. Затова палатата иска да повтори, че старите препоръки от предишния доклад все още са валидни и че би трябвало да продължат да се полагат усилия за тяхното пълно прилагане. Няма да заемам повече време и затова ще спомена три основни момента. Първо, Ола трябва да се съсредоточи върху основната си функция, поне тази според палатата, а това е разследващата функция. Ние идентифицирахме два индикатора за тази цел. Първо, разгледахме процента от кадрите, които работят с двата директората в ОЛАФ, които се занимават с разследвания и оперативна работа. След това анализирахме времето, което се отделя за работа по конкретните казуси, записано в системата за управление на времето въведена през 2007. Таблица 2 на доклада показва, че независимо, че има увеличаване на кадрите с над 120 души след 2005 година, процента от кадрите в дирекция А и Б си остава 34%. Първоначалната препоръка на палатата всъщност беше да се направи структурна промяна в процента кадри, които работи пряко в тези дирекции, които се занимават с оперативна работа и разследвания. Това би била една изключително важна мярка, за да може да се забързат разследванията и да се съкрати тяхната продължителност. Палатата в своя доклад също така иска от ОЛАФ да гарантира, че звеното за стратегически разследвания ще съсредоточи работата си за постигане на целите на ОЛАФ за защитаване на финансовите интереси на Съюза посредством започване на разследвания. На второ място Олаф трябва да повиши ефикасността на своите разследвания, както и отчетността си. В първоначалния доклад бе посочена една потребност да се насочим към различни сфери, които да доведат до по-голяма ефикасност на разследванията. Основният момент тук е продължителността на всяко, ед... всеки един от казусите, както и управленските аспекти, които са свързани с намаляване, извинете, е, свиване на сроковете т.е. от приоритизиране на казусите до планиране, прилагане, последващи фази. Т.е. говорим за по-добро планиране и управление на процеса. Това е задължително. Е, трябва, разбира се, да кажа, че имаше мерки, които са предприяти за разрешаване на тези проблеми. Господин председател, ви ги споменахте също. Бяха въведени системи за управление на времето и на казасите, след това правилата де минимус за приоритизиране на делата, съответни разпоредби в процедурния правилник – както и споразумения като с това с Евроюст за подобряване на сътрудничеството. Независимо обаче от всичко това, аз много предпазливо трябва да кажа, че средната продължителност на казусите не се е променила по време на целия този период. Палатата иска Олаф да насочи съответните мерки, процедури, системи към истински напредък по този основен показател. В тази светлина ние също призоваваме всички заинтересовани страни да вземат предвид а, тези въпроси, а, когато реформират а, текстовете, свързани с ОЛАВ. Ние отбелязваме напредък, що се отнася до отчетността на ОЛАВ и препоръчваме фокус или съсредоточаване върху резултатите за постигане на заложените цели – Надзорния комитет, на трето място, може да играе много важна роля. Едно решение от 2008 година всъщност поясни, че основната роля на надзорния комитет е да защитава правата на лицата, които биват разследвани от Олаф. След това основно решение нещата се развиха в правилна посока. Наръчникът на ОЛАВ сега съдържа инструкции, които гарантират така, щото надзорния комитет да бъде информиран 5 дни, работни дни, преди един казус да бъде предаден на националните съдебни власти. Нашата препоръка всъщност е да допълним тези, тази нова уредба, като се направи една официална процедура, при която а, надзорния комитет, когато иска, да излиза със становище по конкретни дела. Това ще даде възможност да по-голяма правна сигурност и също така ще ни даде яснота дали се е намесвал надзорния комитет в разследвания или не. Докладът на палатата също така препотвърждава потребността за реформа на регламента за създаването на ОЛАФ. Ние сме съгласни с Европейската комисия, че ефикасността, ефективността и отчетността на ОЛАФ трябва да се подобрят. Надявам се, че нашия доклад всъщност допринася за постигането на тази цел. Също така работим по едно становище е, по регламентите за ОЛАФ, които очакваме да се появят и се надяваме то също да ни помогне за настъпването на различни положителни резултати. Сътрудничеството с Олаф по време на този одът бе добро, конструктивно и от името на нашите аудитори искам да благодаря на всички онази, които си сътрудничиха с нас. Имаше много полезни контакти с новия генерален директор на ОЛАФ. Има обмен на становища също така с надзорния комитет. И всичко това е изключително важно, особено що се отнася до реформата на регламента за ОЛАФ. Благодаря ви за вниманието и е, с удоволствие ще дам пояснения, ако те са необходими. Благодаря на всички. Благодаря ви, господин Галея. Благодаря за коментара. Сега давам думата на евродепутатите, които заявиха желание да се изкажат по въпроса. Господин Балчитис. Благодаря, господин председателю. Въпросът е изключително важен. Искам да благодаря на Сметната палата, както и на докладчика за изключително добрата работа. Специалният доклад на палатата заявява, че целеполагането и планирането са най-слабите моменти, както и това, че няма независим контрол на разследванията и съответно законодателство за план за разследванията. Това беше цитат и всъщност, доколкото разбирам, това е същевина, същността на въпроса. Шест години след първия доклад, доклад от 2005 година, ние пишем същото изречение. Пак казваме, че продължителността на разследванията е прекомерна, че няма ясно целеполагане, Информацията е недостатъчна, не се сътрудничи добре с държавите членки. Надзорния комитет не работи достатъчно добре и други такива. Когато говорихме за оценката на доклада, палатата е свършила много работа. Олаф също е положи, са положили много усилия за разрешаване на слабостите, но нещата са такива каквито са. И за това питам какво ще се случи по-нататък. Защо не можем ясно да запишем правните аргументи. Преди бяха 25 държави членки, сега са 27, може би ще станат повече, все повече задачи. Получаваме броят на правните актове, които трябва да бъдат подготвени, нараства. Те трябва отново да бъдат коригиране без големи разходи. Трябва да започнем да търсим причините. Защо тази работа се върши ежедневно? Няма достатъчно информация. Събирането на информация в държавите членки и непредоставянето на тази информация. Сметам, че Олаф трябва да са по-активни и това трябва да бъде подкрепено. Обеден съм, че трябва да започнем да изискваме от Европейската комисия а, да поясни и правилата за обществени поръчки, така че всички да следват тези правила. В някои държави членки се наблюдава голям напредък но няма политически интерес да се ползват тези правила. Трябва да потърсим причините, които да ни дадат възможност да упростим работата на Олаф, на палатата и на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Яла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря. Първо да ви благодаря за вашата работа и за вашите усилия и да благодаря и за доклада на Сметната палата. Установяваме поредица от пропуски, която разбира се ни притеснява. Това означава, че е, една много важна инстанция като ОЛАФ, към която трябва да се отнасяме с доверие, не е изпълнила всички препоръки от 2005 година и особено по съществените моменти няма особено подобрение. Препоръките се съоточават върху разследващата функция на ОЛАФ и именно тази препоръка не е въведена. Надявам се, господин директор, че ще може наистина да се поправи това – от една страна чрез ресурсите, които ще бъдат посветени на тази функция и от друга страна чрез ефективността на резултатите. Мисля, че следващия път ще можем наистина да установим подобряването на разследващата функция. Това е основната характеристика на ОЛАФ. Освен това, се намесват и въпросите свързани с гаранциите. Още от началото на моята дейност в парламента винаги съм изисквала да има някакъв деонтологичен кодекс. Ние познаваме скандални случаи. които показват ясно, че трябва да се подобри надежността на Олаф. Трябва да се говори и за защитата на правата на разследваните лица. Трябват 100% гаранции в случая. И то във всички е, юридически аспекти. Установявали сме, че понякога дори и пред съда Олаф е критикувана инстанция. В този смисъл ми се струва много важно да припомним необходимостта от засилване на надзорния комитет. И аз бих поискала да има такова правно засилване на ролята. А това не може да стане, докато няма деонтология, докато няма кодекс. За да може наистина този надзорен комитет да работи по-добре, като разбира се, се поддържа независимостта на разследването. Това не поставя под въпрос е, независимостта на разследването и ефективността на работата. Системата е модернизирана, средствата са увеличени, защо тогава има такива пропуски в разследванията и се оказва, че няма достатъчно гаранции, че има доста често блокиране на работата. И много често се сблъскваме с страха, че някои задачи няма да бъдат изпълнени. Благодаря ви, че посочихте всички слабости и всички трудности в, за такава важна инстанция като ОЛАФ. И ще се обърна към господин докладчика. Нека ние като комисия по бюджетен контрол да проследим нещата и да изискаме едно бързо подобряване на работата. Надявам се, че работата на новия директор ще позволи действително подобряване на цялата работа на ОЛАФ и ще позволи едно по-добро сътрудничество с Евроюст, с е, една надежна и прозрачна е, контролна рамка. Надежността на една такава инстанция е много важен момент. Благодаря ви много. И аз ви благодаря, госпожа Гресле. Благодаря. Ich möchte eine Frage stellen. Ich finde den Bericht auch äh, sehr gut vom Бих искала да задам един въпрос. Аз намирам, че доклада е много добър. Да, да. Сега, по първа и втора точка. Въпросът е за броя на лицата, които работят в ОЛАФ по разследвания. Палатата спомена 37%, в отговора на Европейската комисия пише 75%. Генералният директор, когато беше тук при нас, заяви, че ще се опита да се увеличи до 50% съответния процент. Явно по-настоящем така стоят нещата. И аз искам да попитам какъв е процента на хората, които се занимават с разследвания в крайна сметка. Господин Микалет, който представлява Олаф и ще може да говори от името на организацията. Благодаря ви, председателю. Ще започна с извинения. Искам да се извиня от името на господин Довани Кеслер, който не може да присъства днес. Имаше ангажименти с Световната банка и ООН е, тази седмица в Северна Америка. Многократно е идвал обаче в Брюксел, работил е много усилено и през уикенда, и късно до вечер. Е, много съжалява, че не може да присъства днес в единствения случай, може би, когато просто не е в офиса, тъй като е в чужбина. И така аз говоря и от името на Европейската комисия, от името на ОЛАФ. Ако трябва да разгранича тези си две роли, ще го направя по конкретната тематика. Благодаря ви, господин председателю, във всичките ви роли днес след обяд за полезните коментари, бележки, препоръки. Знам, че господин Кеслер много внимателно ще се слуша в думите ви, в плановете си за преструктуриране и особено, що се отнася до разглеждането на архитектурата на процеса на разследване. По-късно ще се спра на тази тема. Преди да коментирам настоящия доклад, искам да спомена няколко думи за предходния. На 6 години вече е стария доклад. И гледайки назад във времето, се питам дали 3 четвърти е пълна тази чаша, или 15-16 е пълна, или една осма е пълна, или пък една четвърт празна защото в различна степен ние сме приложили препоръките, които отново, гледайки от днешната камбанария, като че ли много бързо приехме в тяхната цялост. Ще видите, че по новите препоръки в новия доклад ние не сме изразили пълно съгласие по всички, защото с минаването на времето променят се обстоятелствата и е необходимо да се промени нашата позиция по отношение на конкретни въпроси. И така, по настоящия доклад, ние сме съгласни с резултата. Чухме деталните бележки на Европейската комисия, които разбира се ние писахме с тях. Радваме се, че напредъка е от 25-та на сетне е взет предвид. Вярно е, че продължителността на разследванията не се е променила – ние смятаме, че трудно може да се изрази това в количествени показатели, но пък качествено погледнато разследванията ни са по-сложни. Последната цифра от 2010 година показва малко намаляване на сроковете от малко на две години до малко под две години, тъй като има интерференция с микрофона, която, разбира се, спря, превода продължава. да, както казвах, сложни са сегашните разследвания. Променили сме стратегическите си разследвания, но не можем да използваме стратегически данни от разследването, за да стартираме съответни казуси, защото юриспруденцията на Съда на Европейските общности не ни дава възможност. Стратегическите данни от а, а, разследване може да се използва за предотвратяване на измами. Защото това също е една основна наша функция. И трябва да продължим да се занимаваме с тази си функция в настоящия контекст. Няма нужда да казвам, че законодателният процес по-настоящем ще даде една възможност на институциите да разрешат проблемите, които са повече в техни ръце, отколкото в ръцете на Олаф. Различни въпроси, особено такива записани в доклада от 2005 година, могат да бъдат разрешени задоволително само ако се направят законодателни промени – Както казах, частично или цялостно приехме голямата част от препоръките. Ще направим всичко възможно, за да повишим ефективността и ефикасността на разследванията си, като разбира се намалим тяхната продължителност, ако това е възможност в една процедура, която е и сложна и може да има своите съдебни последствия. Много сериозно разглеждаме въпроса за по-голям процент време отделено за разследвания. Господин Кеслер по-специално се занимава в контекста на препоръките с една вътрешна реорганизация. Тя ще даде възможност те да бъдат приложени по-добре и ще разреши част от проблемите. Той изпрати едно писмо до вашия председател в петък и той очаква с нетърпение това да бъде обсъдено между вас и него, когато вашата комисия прецени, че трябва да го покани. Без да искам по някакъв начин да предвиждам какво би казал той или с какво би се занимавал, смятам, е, че едно по-оптимизирано планиране, оптимизиране на разследванията, по-ефикас, по-голяма времева ефикасност при разследванията и стимул за използване на подхода Демиомис ще бъдат част от тези въпроси. По отношение на процента от кадрите, занимаващ се с разследвания. Както знаете, при статистиката всичко зависи от определението. Подходът на палатата е всъщност да брои броят на хората в дирекция А и дирекция Б. Това обаче не включва всички, които работят пряко по разследвания. Един разследващ екип, който работи на място, обикновено включва компютърни аналисти, които не са част от дирекция А и Б, включва оперативни работници, които също не са част от дирекция А и Б, Екипът, който подкрепя разследванията с деловодство, с подготвяне на документи за бъдещи съдебни процеси или потек, потока на информация, също не са част от дирекция А и Б. Затова ние смятаме, че оперативните ни усилия, включая митническите ни операции, които организираме, включват около 70% от кадрите и всъщност оттам идва тази цифра. Ако погледнете броя на служителите, които са само следователи, то е под 50%. И ако съм го разбрал правилно, мисля, че това е цифрата, която той иска да доведе до 50%. Но общите оперативни усилия за разследвания, за измами и така нататък включва около 75% от кадрите. Още една цифра, която бе споменава на няколко пъти, са е, тези 37% от времето, което се отделя за разследвания и това е изчислено с нашия софтуер. Имаме проблем с а, тази цифра, макар че тя идва от нашите системи. Не смятаме, че напълно се отразява времето. Почти всички следователи нямат други задължения, освен да разследват. Така че когато са записали, че някаква част от времето им отива по административни въпроси, много често, да речем, когато те пишат доклад, те заявяват, че това е административна работа. Ако разми... разпитват някого, това също се води административна работа. Ето за това всъщност бива отразяван времето по този начин. И господин Кеслер се занимава с този въпрос. И това ще бъде отразено в неговите заключения. Що се отнася до защитата на основните права и гаранциите за справедлив процес, ние е, сме подложени на контрол от страна на Съда на Европейските общности и законодателния процес. Това ще бъде разгледано допълнително. Може би други трябва да говорят а, за бъдеще, а не аз да говоря за миналото. И накрая. По различни начини всъщност се опитваме да подобрим оперативните си връзки с държавите членки и с Евроюст. Този въпрос трябва да бъде оставен да еволюира с времето, а не бързо да бъде променен, защото това няма да доведе до големи резултати. Очакваме обаче подобряване на този процес през едните месеци. Благодаря ви, господин председател. И аз ви благодаря, казва колегата. Нямаме повече време. Трябваше да е започнало заседанието на координаторите преди 15 минути, но тъй като темата е важна и не само защото аз съм докладчик по тази тема, а просто защото тя е па. И така, с ваше позволение искам да дам думата на представителя на надзорния комитет на ОЛАФ и две минути ще дам на господин Галея, да коментира казаното днес. Ще за... се откажа от правото си да резюмирам или пък чисто и просто ще кажа едно изречение. Кой ще се изкаже от името на надзорния комитет? Мога да дам думата само на един представител. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, благодарим, че ни поканихте във вашата комисия. Тук сме двама члена на надзорния комитет. Моята колега и аз като председател. Вече сме имали тесни контакти с Сметната палата, за да обсъдим специалния доклад който обсъждате днес и по който вие сте докладчик, господин председател. Това, което чухме днес, е това, което и ние, като надзорен комитет, сме установили. Впрочем, вие можете да прочетете документите, които ние ви изпращаме. Ние ви изпращаме такива документи няколко пъти годишно. Тези доклади показват, че ние контролираме критично положението и искаме да продължаваме да контролираме дейностите на ОЛАФ. Няколко думи сега по специалния доклад на Сметната палата. Става въпрос наистина за контрол и е вярно, че ситуацията не се е променила, въпреки че повече от 5 години минаха от 2005 насам. сам Въпросите с правното основание за Олаф продължават да съществуват. Действително правното основание трябва да се промени още веднъж. Точно за това този доклад на Сметната палата е много интересен именно в този момент. Бих искала, ако ми позволите, съвсем накратко да повдигна три момента. Госпожа Ръсъл ще може да говори също за един от тези моменти. Става въпрос за сръоточаването на дейността на ОЛАВ в разследването и ролята на ОЛАВ в мониторинга и накрая планирането на разследванията. Този въпрос вече беше разгледан. Госпожа Райч не може и него да разгледа. Сега първата точка – съсредоточаване на дейността, фокусирането му върху основната му дейност. Цифрите бяха цитирани. Мисля, че не трябва да говоря продължително по този въпрос. При все това, мисля, че този въпрос за ключовата дейност, за основната дейност е въпрос, който вече е разглеждан в надзорния ни орган – и моя съсед отдясно кима с глава, защото го знае много добре. Е, но въпросът не е свързан само с цифрите, въпросът е свързан и с определението на самата концепция, самия термин разследване. Какво представлява едно разследване? Едно разследване е събиране и обработване на данни, на информация. Така че цифрите, свързани с брой заети в дирекция А и Б, не стигат. Но е вярно, като гледаме процента на активните лица в тази дейност, наистина не е достатъчно висок спрямо у нези дейности, които не са основната дейност на ОЛАФ. За нас ОЛАФ е звено, което има за цел защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. И за това трябва да се ограничи само в това и да не поема много други задачи. Ние сме съгласни с господин Кеслер, така че 50% според нас от персонала трябва да бъде е, включен в разследващата дейност. И искаме да се постигне тази цифра. Държим на нея. И по време на предишните ни срещи с Олаф, аз съм го казвала винаги съвсем директно. Ние искаме тази цифра да стане реалност. Сметната палата казва напълно правомерно, че средната продължителност на разследванията не е съкратена реално. Така както и в миналото, тази продължителност е прекалено дълга, е, прекалено голяма, 25%, 25 месеца средно, това е прекалено много. 7 месеца само за фазата на оценка. Тези срокове не са разумни и не вдъхват доверие. Това вече се казва. Ако тези цифри не могат да бъдат намалени, тогава, струва ми се, ще трябва да се сортират разследванията да се направи някакъв, някакво приоритизиране. Има някои случаи, които са наистина сложни разследвания от Олаф. И даже ми се струва, че трябва да се промени броя на разследванията в случая. Това е нещо, за което сме говорили с предишния директор. А сега по структурата и функционирането. Не е достатъчно просто да се промени структурата или да се промени организационната схема или да се преразпредели персонала тук и там. Това, което е необходимо, за да се постигне радикална промяна, е да има ясно разделяне между различните дейности. Т.е. трябва придружителни мерки, и надзорния орган е повдигал този въпрос пред комисията. Втория момент, който беше ясно повдигнат от евродепутатите, въпроса за контрола над Олаф. Недостатъчно се говори по този въпрос и недостатъчно ясно. Сметната палата в специалния доклад го казва ясно. Трябва независим контрол на разследванията – на Олаф и това не е още осигурено. Правната рамка за борбата срещу нередностите и измамите трябва да бъде променена така, че разпоредбите да бъдат упростени. Това е изискване и на вашата комисия, ако не греша. Наскоро комисията направи предложение за преразглеждане на регламент 1073 от 99 година. Струва ми се, че някои от идеите са отчетени, но не всички. Не всички препоръки на Европарламента от е, резолюцията от 2008 са залегнали в е, работата. Констатирам, че мандата на надзорния комитет съгласно специалния доклад на Сметната палата. И не само в контрола на разследванията, но и да докладва ситуацията. Т.е. този мандат е разширен. В такъв случай ще трябва отношенията между нашите инстанции да се засили. Обедена съм, че ефективността и ефикасността на работата на ОЛАФ няма да са възможни, ако едновременно не съществува независим контрол на самата оперативна дейност. Ако надзорният комитет бъде в състояние да контролира дългосрочно работата на Олаф. Няма да може да се приключват ефективно тези разследвания. Надзорният орган не може в крайна сметка да се намесва в разследванията и да замества управлението на ОЛАФ. Сега, във връзка с предложенията на парламента и установените пропуски от комисията. Ще кажа, че ние желаем Олаф да работи правилно и че те наистина са готови да сътрудничат. От името на надзорния комитет можем да ви гарантираме това. Надзорния комитет трябва във всички случаи да определи правомощията си. Ние трябва да разполагаме с средства и като човешки ресурс, и като финансови средства, за да можем наистина да провеждаме надзора и по този начин ще изчезнат някои съмнения. И така ще можем да се уверим, че надзора наистина се провежда. Така ще може да се гарантира правото на лицата и на правните инстанции, които се разследват. Благодаря. Благодаря. Ще ли госпожа Рай да бъде максимално кратка. Две минути. Изоставаме от програмата и то много. Координаторите може би ще ми се досет много, ако ни стече времето и нямаме възможност да проведем заседание на координаторите. Благодаря, ще бъда кратка. През изминалите месеци се занимавам главно с контрол на управлението на разследванията в ОЛАВ. Това е свързано с всичко, което каза Сметната палата, продължителността на, разглежда... на разследванията, ефикасността на оперативните функции на ОЛАВ един от аспектите е ефикасното планиране на разследвания от самото начало. Трябва да има добро планиране, да се поставят цели. Трябва да има един текущ процес на наблюдение, на начина по който се контролират и управляват разследванията в съответните звена. Това е въпрос, по който надзорният комитет изгледа с категорично становище. Радвам се, че е постигнат напредък. По линия на изпълнение някои от предложенията ни в това отношение. През предстоящата година ще се съкрати продължителността на разследването, което е много важно, заради по-доброто планиране. Строго се контролира определението на разследванията в ОЛАП и определено тук важна роля играе надзорния комитет, макар че, разбира се, нямаме право да се месим в текущи разследвания – който пречи на набор от мерки, които можем да възприемем за контролиране на разследванията. Така ли, че внимателно ще следим начина по който се прилагат нашите препоръки. Надявам се, че ще се съкрати продължителността на разследванията и ще се подобри тяхната ефективност. Благодаря. Благодаря, госпожо Райт. Особено, че бяхте толкова кратка и дадохте пък и толкова много информация. Господин Галео, последно изказване, две минути, след това ще бъде заседанието за закрито. Тримата колеги от комисията, които се изказаха днес, повдигнаха важни въпроси, които са доста актуални. Ще следим с интерес. В доклада на палатата подробно се разглеждат въпросите, за които спомена госпожа Греслер, а именно по-голяма ефективност, ефикасност, по-добро управление на операциите. Бе представена позицията на Олаф, също така по въпроса. Друг много важен въпрос, според мен, този, който повдигна госпожа Аласендер, а именно а именно наблюдението на функциите и функциите на и операциите на палатата. Европейският съд не е достатъчен, за да упражни този елемент на надзора. Това е мнението на палатата. Така просто ще избягваме от проблема, ако опитваме да разчитаме на такъв тип надзор. Нуждаем се от механизъм, който да е ефикасен, ежедневен, за да може всички да са спокойни, че Олаф работи с пълна сила в рамките, разбира се, на върховенството на закона. И на последно място въпросът, който спомена господин Бълчидес. Честно казано, според мен проблемът не е в Олаф, а в съвета, парламента и комисията. Ако не решим този проблем с двойните функции на Олаф, Олаф винаги ще трябва да се оказва между чука и наковалнята с изпълнението на тези две функции. И предполагам, че сметната палата непрекъснато ще отправя критики, че не се обръща достатъчно внимание на разследванията, които са основна дейност поред палатата на ОЛАФ. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха участие в обсъждането на този много важен въпрос. С това приключваме седма точка от дневния ред. Обявяваме заседанието за закрито. Ще продължим утре в 9 сутринта. Сега искам да обявя за открито заседанието на координаторите, което трябва да е доста кратко. Но преди да започнат работа координаторите, искам да помоля всички, които няма да присъстват, да напуснат залата.